Искам да се възползвам от техническата пауза, за да направя едно съобщение, що се отнася до преговорите по междуинституционалното споразумение по право 69, параграф 1, че трябва да започне в понеделник 15 май. Има партии ГУЕ, НГЛ, АЛДЕ, ФДД е, казват, че ще бъдат, участват в е, международните преговори за аудиовизуалните условия, Докладчик с Сабина Ферхеен и Петра Камерверт. Така че това ще бъде решение на комисията КУД, което ще се вземе утре. По решението на е, комисиите, които бяха цитирани, няма искане за гласуване в парламента, така че те могат могат да започнат вече преговорите. И, и така, по, по е, дневен ред имаме изказвания на комисията и съвета за подготовка на среща на е, Г7. Господин Катайнен от името на комисията.